вашата група ни е, раздаде жълти рози, но не знаем защо. Кажете защо. Господин Папастанкос иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Бих искал да отправя запитване. Бих искал да започнем да гласуваме с доклада Дейвис, ако това е възможно, господин председател. Е, някой ще подкрепи ли това предложение? Е, някой е, може ли да иска ли да се противопостави на това предложение? Господин председател, аз е, отхвърлям подобно предложение, което е много ем, неуместно. Ние обсъдихме това предложение в Комисията по околна среда, с Инте, с Комисията Агри. Обсъдихме проблема тази сутрин. Всички трябва да знаят е, какво, за какво става дума, така че аз предлагам да гласуваме днес този доклад. Е, Господин е, Папастанкос, им какво какво можете, какво ще кажете? Не, господин председател, аз не съм искал да отлагаме доклада в гласуването. Аз просто искам да го гласуваме на първо място. Съжалявам, може би не сте ме разбрали. Просто бих искал да го гласуваме на първо място. Да, вероятно не сме се разбрали. Добре. Значи, още веднъж, господин Папастанкос би искал или предлага да гласуваме доклада Дейвис на първо място. Кой е за гласуване на доклада Дейвис като първа точка? Кой е против? Мнозинството приема това предложение. Искате ли да, направ... да проверим по електронен път? Така, значи започваме с доклада Дейвис. И така, нека само да си подредя страниците. Започваме с доклада на Крис Дейвис. Това означава постигане до 2050 на конкурентоспособна економика с ниска въглеродна интензивност. 27 изменение. Моля гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо, параграф първи, електронно гласуване, две части. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега първоначалния текст, втори параграф, първа част за, против, Въздържали се. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Кратете гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте. <laughs> Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четвърта част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега първоначалният текст на шести параграф. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И така, 15 ти параграф. Не. Извинете, казва председателя. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, 15 параграф.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 23. Оригинален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. Електронно гласуване. Първа част. Моля гласувайте. Амала абгестимт. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Das angenommen. Втора част. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Което пък означава, че първоначалният текст, е така както е изменен, е сега с електронно гласуване по 6 изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Отново питам, всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Първоначалният текст сега. Не, той пада. Параграф 24, първоначалният текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Така, 17. 7D. Моля, гласувайте. Електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 9D. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 18 пада 19. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Десето изменение, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Първоначалният текст сега на параграф 27. За против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на 28, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че ясно бе отхвърлен текста. 31. Първоначален текст. Три части, първа част. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се трета част за, Против. Въздържали се. Приема се. Нека направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка ли искате? Добре. За. А, извинете. Имам предвид. А, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега Първоначалния текст на 42, първа част за. Извинявам се, извинявайте, обърках се, извинявайте. Имаме изменение на първоначалния текст на 38. Трябва да гласуваме по първоначалния текст на 38. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. И така, оригиналният текст по 38. Моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Това беше първоначалния, оригиналния текст. Равен брой гласове. В 42 първа част електронно гласуване. Електронно гласуване. Не. Първата част не е електронно. Да. Значи за, против, въздържали се, приема се. Втора част вече е електронно гласуване и сега гласувайте електронно, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 44, две части, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Приема се. Параграф 45. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка, моля. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 3. За. Против. Зажали се. Отхвърля се. Оригиналния или първоначалния текст. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 20. Д. За против, въздържали се, отхвърля се. 21 Д. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 22 Д. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега първоначалният текст. Поименно гласуване, първа част. За. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 13 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме първоначалния текст в две части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, въздържали се, да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 79 в две части. Първа част. За. Против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 Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 88. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, да проверим. Гласувайте. Втора част на параграф 88. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и пето изменение. За. Против. Отхвърля се. Първоначален текст на 94 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст на 96, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, ще трябва да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Добре. Оставаме с първоначалния текст. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега параграф 14. Не, извинявайте. 15-то изменение. За. Против. Въздържали се. Ако не вдигате ръка, не мога да разбера как гласувате така. Против. Въздържали се. Приема се. Сега първоначалният текст на параграф 104. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се първоначалния текст на 110 параграф за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Прави бяхте.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 въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила Б. Разделно гласуване, първа част за, против, приема се поименно гласуване, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. окончателно гласуване, с поименно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме дискриминационни интернет страници. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбила М. Поименно гласуване. Гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Сега резултат от президентските избори в Русия. 10 за, против, Вие май стъчкувате, дами и господа. И така още един път питам. Кой е за десето изменение? За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Господин Салафранка има устно изменение. Господин председател, за да постигне максимално широк консенсус, ние смятаме, че тази резолюция има нужда от подкрепата на всички. Затова предлагаме резолюция заедно с господин Верховсат и господин Свобода. Настояваме за и се използва думата осъжда вместо съжалява. Благодаря. Иска ли да се изкаже някой против? И с това устно изменение, пето изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Това означава, че преминаваме към шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7 е оттеглено. 15 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 17-то изменение. Параграф 5. За, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 12-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то 16-то изменение, казва председателя за, против, въздържали се. Приема се. Второ е оттеглено. Трето изменение за, против, въздържали се. Приема се. Осмо за, против, въздържали се. Приема се. Първо за, против, въздържали се. Приема се. 13 оттеглено, четвърто за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме цялата проекторезолюция за, против, въздържали се, приема се. Сега Преминаваме към гласуване на 6-те проекторезолюции за Казахстан и съвместна проекторезолюция. Господа Декамер. В а, процеса на докато обсъждахме и изработвахме резолюцията, Казахските власти освободиха двама политически затворници, госпожа Соколова и господин Ванянски. Благодаря, госпожо Яконсон, за тези добри новини. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се трети параграф, две части, първа част за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се 12-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десети параграф, три части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Дами и господа, много ви моля, дигайте ръка, за да можем да преброиме, защото не мога да отгатвам кой за какво е. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета за, против, въздържали се, приема се. 12 параграф от е, първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. 13 параграф. Първо изменение за против. Въздържали се. Приема се. Добре, тогава да провериме. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Второто, второ отпада. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто груп изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме цялата проекторезолюция за, против, въздържали се, Приема се. Сега минаваме към резолюцията за положението в Нигерия. Имаме съвместно резолюция, внесена от 6 от 6 политически група, групи за, против, въздържали се. Приема се. Сега. гласуваме резолюцията по Беларуско с колегата Вигин, Вигенин. Вчера ние, ние отправихме едно много ясно послание. Имаме общ съвместен текст резолюция с много ясно послание към беларуските власти, беларуското общество и европейските граждани. Аз обаче бих е, искала да отложиме гласуването до е, пленарното заседание в Брюксел, за да оставиме време на властите да реагират и да е, внесем необходимите промени, които очакваме в близките дни. Благодаря ви. Кой иска да подкрепи господин Вигенин? Някой иска ли да отхвърлиме това предложение? Благодаря много. Вчера обсъдихме подробно този проблем и вчера господин Лукашенко освободи Мисля, че е, трябва да използваме от една страна езика на дипломацията и да не бъдем агресивни. Така че мисля, че бихме могли да гласуваме е, тази резолю... резолюция, за да покажем на Лукашенко, че сме едини. Господин Вигенин искаше да отложиме гласуването до следващата мини-сесия в Брюксел. Кой подкрепя предложението на господин Вигенин? Против? Въздържали се? Предложението на господин Вигенин се приема и гласуването ще се проведе по време на мини-сесията в Брюксел. А сега гласуваме резолюцията за 6-я световен форум по въпросите на водата. А, второ изменение. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. Първо изменение за против. Въздържали се. Нека да проверим. Започнете гласуването. Става дума за изменение номер едно. Всички ли гласуваха? Господин Верховщад, гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 3 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение за против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 Всички ли гласуваха? Тези, които все още са в залата, разбира се. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега цялата проект, проекто предложение за, против, въздържали се. Приема се. Благодаря ви. И благодаря ви. Пожелавам ви приятно завръщане в по домовете и приятен уикенд. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do... Dami i gospoda, продължаваме